зала и да гласуваме резултатите от преговорите на първо четене. Благодаря ви. Ни, la discussione е... е Благодаря ви, госпожа Окони. С това всъщност приключваме и дебата по тази точка. Гласуването е утре на обяд. Сега, съгласно нашия дневен ред, имаме доклада на Елен Флот по предполагаемото използване на европейски държави от СРУ с цел транспортиране и незаконно задържане на затворници. Заповядайте, имате 5 минути, госпожо Флот. По време на моята работа, благодарение на доверието и подкрепата на всички, които участваха, безценна подкрепа, включително и на колеги от Европейския парламент, ние никога не се отказахме от това да продължаваме борбата за прозрачност и за това стигнахме до изготвянето на този е, доклад, в който се призоваваме и за доставяне на е, документите на ЦРУ. Всички международни агенции се присъединиха към нашите искания. Има данни от много международни агенции, от е, жертви и техните адвокати, които обвиняват европейски страни в открито или тайно сътрудничество с ЦРУ. В тези 9 месеца успях да установя докъде се простират тези дейности и желанието на страните членки да скрият своята дейност, липсата на желание да се предостави информация на злоупотреба с държавна власт, е, нарушения на правата на жертвите. С настоящия доклад е, парламента отбелязва един важен етап, в който ще сложиме край на несправедливостта и ще възвърнем а, е, възможността да се защитават правата на човека в доклада се изказва едно ясно искане. Всичко трябва да се направи, така че да има много ясни, независими анкети, разследвания, за да се установи отговорността, за да се даде справедливост за жертвите. Ние трябва да мислим не само за жертвите, а и за европейските граждани, които имат право да искат от своите институции да спазват демократичните ценности и основните принципи. Трябва да бъдем напълно точни, когато излагаме е, данните и фактите, за да можем да дадем възможност да работи и правосъдието. Затова ние се съсредоточихме само върху фактите за всичко, което се случва на европейска територия. Имаше много срещи от е, депутатите по Комисията за граждански права и свободи. И ние предаваме в момента съответни препоръки на Полша, Литва и Румъния. Това са трите страни членки, които в момента са изправени пред е, съда за правата на човека, за нарушаване на човешки права. Смятам, че трябва да има един единен европейски подход – който да не дава възможност на страните членки да нарушават правата и който да преодолее тази бариера на мълчанието. Държавите членки трябва да признаят своята отговорност и да се извинят. Комисията, ако тя е била наясно с тези факти, тя е редно да реагира, трябва да се мобилизират всички нейни ресурси, за да могат да бъдат принудени страните членки да поемат своята отговорност, да се гарантира и принципа на взаима помощ и солидарност. Госпожо Рединг, докладът обединява интересите и на вас, и на комисията, на съвета, на жертвите, на парламента. Има а, няколко отново. При нас беше един а, турски гражданин, който а, даде сведения за това какво се е случвало с него. Нека да се надяваме, че след една година ние ще можем да се срещнем отново с него и ще можем да кажем, че който е виновен е поел отговорността си и ще можем да се извиним. Ευχαριστώ πολύ την κυρία εισηγήτρια. Το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Ρέντινγκ εξ Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Позволете ми аз лично да благодаря на госпожа Флотра за нейната ангажираност и за смелостта, която проявява, като работи по това досие. Разбира се, много деликатно. Същевременно то засяга нашите ценности. Комисията винаги е казвала, че тъй наречените връщания – са сериозно нарушаване на няколко човешки права – незаконно задържане, произволно задържане, изтезание и лошо третиране. Борбата срещу тероризма не може да оправдава такива практики. Пълното зачитане на човешките права не е нещо, което може да се договаря. Комисията винаги е подчертавала, че държавите членки, за които стана дума, трябва не само да дадат коментар, а да проведат едни задълбочени разследвания, за да стигнат до истината. Това всъщност е положително задължение. То проистича от Европейската харта за човешките права. Необходимо е да се поеме отговорност и жертвите да получат обещетение за вредите, които са им нанесени. Именно и за това вие цитирахте съда. От 2005 година насам, когато за първи път се предявиха такива обвинения, комисията установи контакт с тези държави, които бяха обвинени че имат незаконни центрове за задържане на своята територия. Комисията научи своите уроци и при работата на авиацията имаме съобщението за гражданската и военна авиация 2008 година и новите правила, които влязоха в сила на 1 януари 2009 година. Така можем допълнително да наблюдаваме движенията на въздухоплавателните средства. Знаете, че тук контакта между институциите се оказа изключително полезен. В доклада се говори за необходимостта да има по-добро съдебно сътрудничество по наказателно-правните въпроси. Тук комисията е твърдо решена държавите членки, когато използват инструментите на Европейския съюз за юридическо сътрудничество по наказателно-правни въпроси, да се съобразяват и с хартата за основните човешки права. Тъй като аз съм го казвала неведнъж, именно пред Европейския парламент, когато се прилага европейско законодателство, автоматично се прилага и хартата за човешките права. И това засяга не само вътрешното измерение на съдебното сътрудничество, а и външното измерение. Ето защо комисията подчертава важността на влизането в сила на 1 ноември 2010 година на две европейски споразумения по е, взаимопомощ и съдействие при екстрадиции. Това е важно в отношенията ни с САЩ. Необходимо е Съединените Американски щати също напълно да зачитат човешките права. Ще се спра и на недостатъците на национално и институционално ниво, за които се говори в доклада. Нека обясня, съществуващите договори не позволяват на Европейския съюз да въведе един общ механизъм, който да цели справенето с погазването на човешките права. Комисията обаче много внимателно следи прилагането на хартата за човешките права, така че тя да се изпълнява в приложното поле на европейското законодателство, както вече обясних при сътрудничеството по наказателно-правни въпроси. Вие засягате и работата и на разузнавателните служби. Знаете, че това е много деликатна област и тук правомощията са само на държавите членки. Комисията неведнъж е напомняла обаче, че сътрудничеството между разузнавателните служби не бива по никакъв начин да нарушава работата при е, европейските инструменти за полицейско сътрудничество и наказателно-правно сътрудничество. В никакъв случай не бива да се подкопава върховенството на закона и зачитането на човешките права. И мисля, че тук Европейският парламент ще се съгласи с мен. Само така можем ефективно да се борим с тероризма, а именно като прилагаме собствените си основни правила, върху които всъщност се гради Европейският съюз. Комисията заявява своята готовност да работи активно заедно с Европейския парламент, така че да се разгледа случилото се и това, което се случи при програмите на ЦРУ за връщания, никога повече да не се случва. Ексономатос της Επιτροπής Εξωτερικών Благодаря на комисаря. И сега думата на госпожа Латфорд. Знаем ангажимента към правата на човека и върховенството на закона на ЕСЕ съпричастността към мъченията, неправомерното задържане на лица е нещо, което е тревожно. Но това осложнява пропуските, забавянето на независимите анкети. Всичко това пречи на правосъдието. И недопустимо е да бъде безнаказано това нарушаване на закона след 11 септември. Независимо от благите думи, трябва да има пълно уважение на тези принципи. Траурус Ламбринидис бе споменат това отношение, но всички тези действия уронват престижа и това са необосновани стъпки, които са предприели някои държави членки, за да насърчаваме ценностите, които сме прегърнали, трябва да спазваме не само принципите. Нека да видим какво се случва в Либия. Има хора, които са били предавани без съд е, със сътрудничеството на европейските държави. Тони Блер има да отговаря на доста въпроси. Същото въжи и за Джордж Буш и неговите съветници. От 10 години Гуантанамо се превърна в една черна дупка. Новият е, президент също не уважава закона. Президентът Обама не закри Гуантанамо и продължава с действието на тези неприемливи военни съди, съдилища, които извършват убийства чрез безпилотни самолети. Всички знаем, че забавеното правосъдие означава липса на правосъдие – би трябвало да се хвърли светлина върху всичко това, което се случва. Призоваваме комисията да се съобрази с мнението на парламента. Благодаря. С това приключваме изказванията от името на политическите групи. Поправя се председателя. Започваме с изказванията. Госпожа Стифлер. Уважаеми колеги, във всеки момент тук ние се опитваме да придвижваме Европейския съюз към едно пространство на свобода, правосъдие и демокрация в услуга на европейските граждани. Европейският съюз е място, където има върховенство на закона и всички човешки права трябва да бъдат защитавани. Именно това са нашите ценности, за които ние заставаме и за е, които се изправи абсолютно твърдо и нашата партия, Европейската народна партия. А, вече 11 години изминаха срещу атентатите в САЩ и нека не забравяме, че заплахата от тероризма не е изчезнала. Ние е, отговаряме за сигурността на над 500 милиона европейски граждани и съображенията за законност и сигурност трябва да са двата основни стълба в нашата политика. Но нека да напомня, че ефикасността на борбата с е, тероризма не противоречи на спазването на човешките права. Това са две цели, които могат да се изпълняват едновременно. Незаконни тайни задържания без процес противоречат абсолютно на нашите ценности и не следва изобщо да се случват на европейска територия. Никой не може да бъде лишаван от право до правосъдие и справедлив процес. Това трябва да бъде гаранция за правата на всички наши граждани. Благодаря. της ομάδος είναι η συνάδελφος κυρία Τάνια Φαγιόν για 1,5 λεπτό. Благодаря ви. Уважаеми колеги, ако някой все още се чуди защо след всички тези години Европейският парламент все още разглежда въпроса за незаконното отвличане, задържане и изтезание на затворници на европейска земя, нека ви напомня, че погазването на човешките права и свободи не е нещо ново. Тук работата е трудна. Държавите членки не искат да разкриват данните си. Така или иначе, утре ще проведем своето гласуване и по този начин ще дадем глас на тези, чието гласове бяха изчезнали през последните няколко години. Всъщност, тази политика е реакция на случилото се преди 10 години, но трябва да си даваме сметка, че доста от държавите членки изпълняват и стрикно своите задължения е, за спазване на човешките права и избягване на всякакви нарушения. Тук призоваваме Европейската комисия. Тя трябва да наблюдава внимателно спазването на поетите задължения от държавите членки. Трябва да се насърчават високите стандарти в зачитането на човешките права. Необходимо е също така да имаме предвид и демократичния ред. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега за либералите госпожа София Индвелт. Благодаря ви, господин председател. Първо ще кажа, че както често се случва при един такъв труден дебат, съветът просто отсъства. Очевидно него не го интересуват нарушенията на човешките права. Но първо нека поздравя докладчика, тя е свършила прекрасна работа. За жалост, не за първи и последен път обсъждаме тази тема. Държавите членки отричат своето участие. Всъщност, доколкото разбрах изказването на Европейската народна партия, и те като че ли отричат. Но случилото се няма как да се замете под килима. Ако това се беше случило в арабска страна, всички щяха да са възмутени, залата да е пълна, съветът също да участва. Но тъй като в този случай имаме участие на европейски държави, ние все едно няма защо да отговаряме пред света. Не забравяйте обаче, че така се загуби доверието в нас. Ние вече не сме моралните лидери. Борим се с диктатори, като Кадафи, като Мубарак, господин Асад все още е на власт, но имайте предвид, че именно в страната на господин Асад ние също сме изнасяли затворници, точно защото неговите приятели толкова ги бива в изтезанията. И това е позор. Позорно е, че в наши дни европейски правителства отказват да дадат своя отговор и да се извинят. Уважаеми колеги, тук не става дума за една или друга държава. Ние носим колективна отговорност – не е важно дали това се е случило в Румъния или Литва или някъде другаде. Ние сме общност, е, сплутена от ценности и би трябвало да не забравяме за тази тема, непрекъснато отново и отново да повдигаме въпроса, защото не може човешки права да се погазват за наше добро. Сега за зелените. Госпожа Лапол. Э, э, Благодаря, уважаеми колеги. Аз э, бях група, аз бях участник във временната група и по тази тематика и сега съм много обнадеждена от доклада. Поздравления за докладчика в такъв смисъл. Много е добре, че в момента се появя, появява продължението на доклад, с който ние излязохме. Преди време много е трудно всъщност да се продължи по тази тема да се работи, защото има много, много малко информация, която излиза на бял свят. В доклада се формулират препоръки, примерно да се дефинира тероризма, да се въведе демократичен контрол върху разузнавателните служби. Целта на тези препоръки е да се преустановят незаконни практики, като незаконно задържане. Но след като подобни препоръки бяха направени от парламента и преди 5 е, години, нищо не се случи, никой не обърна внимание на нашия доклад. Страните членки отново си правят оглушки за призивите ни към, за откритост. Никой не признава за участието си в програмите на ЦРУ. Независимо от това какво призовава парламента, ООН, Amnesty International, между международната преса и така нататък. Надявам се, че след е, настоящия доклад ние ще продължим да оказваме натиск, така че да излезе наяве цялата истина. Това е изключително важно, защото задържане без съдебен процес това са практики, които продължават да бъдат е, прилагани в щатите. Гуантанамо все още съществува. Вярно, необходимо е да се борим с тероризма, но трябва да има равновесие. Равновесие между защитата на обществото и ограничаването на правите на хората. Защитата на човешките права е абсолютно задължително условие за обществото, ако искаме да се справим с тероризма и ако искаме да запазим доверието на гражданите в нашите институции. Със сътрудничеството си в програмите на ЦРУ, Европейския съюз всъщност наруши доверието на гражданите в него. Систематичното налагане на секретност а, противоречи абсолютно на ценностите на Европейския съюз законова държава, демокрация. Нашата политическа група настоява много строго да осъдим подобни практики, за да имаме и морал и съвест да се изправим пред нашите граждани. Председателят, благодаря. Сега давам думата на колегата Тимоти Къркоп. Господин председател, госпожо комисар, аз обик... съм убеден, че не бива да пренебрегваме сериозността на този въпрос – но трябва и много, много сериозно да подходим към обвиненията, към е, участието на страните членки в програми на ЦРУ. Като юрист аз считам, че всичко, всички подобни практики трябва да бъдат в рамките на законов е, съдебен процес. Следва да се направи разследване и да се упоменат кои са страните, които са отговорни. В края на кращата обществените институции са тук, за да ни защитават. До момента, до който няма ясни доказателства, обаче, подобни доклади като тези на нашия парламент, само раздухват пропагандата на терористите и екстремистите. В Обединеното кралство също се отправиха обвинения, включително и срещу моята държава, аз е, лично смятам, че моята страна застава зад законността и демокрацията. И не е редно да се очернят и разузнавателните служби с подобни обвинения, които не са доказани. Обвинени, но не осъдени са и други страни. Това не е справедливо. Ние искаме да има сътрудничество, да има добри начини на съвместна работа в тази тематика, но не смятам, че езика и подхода на доклада ще ни помогне да постигнем това. Господин председател, аз идвам от страна, където се смята, че човек е невинен, докато не се докаже противното, но очевидно тукашния парламент не признава този принцип. Е, ексономатос е, Сомадос Гуе, ομάδος ΓΚΟΕ, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Μαρή για 1,5 λεπτό. Благодаря ви, господин председател. Днес Европейският парламент разглежда този доклад, но трябва да кажа, че множество неправителствени организации са разглеждали направеното от държавите членки след 11 септември. Незаконните задържания, отвличания, изтезания, е, Гуантанамо, който все още не е затворен. Е, това трябва да се разглежда, тъй като държавите членки направиха всичко по силите си, за да не може тази тъжна истина да излезе наяве. Ето защо благодаря на госпожа Флотр, че е съставила този прекрасен доклад, в който се споменават конкретни държави, чието представители всъщност са и в залата. Няма да цитирам конкретно, но трябва да се направи анализ, а не фактите да зависят от това дали някой е близо до правителството или не. Същевременно би трябвало Европейският съюз да не прави такива грешки, след като се опитва да дава уроци на целия останал свят не би трябвало нито една държава, независимо дали тя е от Европейския съюз, независимо дали това е САЩ, да бъде извинена. Да, наистина ние се борим с тероризма, всички имаме колективна отговорност за безопасността на европейските граждани, но първо нека се изметем пред вратата и колкото по-бързо, толкова по-добре. Er Äh, Благодаря. Сега давам думата на колегата Андреас Мелцер. Минута и половина. Благодаря, господин председателю. Уважаването на човека, очевидно, това е нещо, което изисква Европейския съюз, когато имаме заплахи в цял свят. Това се очаква от всички потенциални страни кандидатки за членство в ЕСЕ. Трябва да спазват Конвенцията за правата на човек. Скандално е, че имаме незаконно задържане в, на територията на Европейския съюз и в някои случаи това се е случвало с подкрепата на определени правителства, които не носят отговорност. И това е срамен акт, но те се опитват и да избегнат понасенето на отговорност. Време е да помислим за последиците, за да приключим с всичко това. Знаем, че се водят преговори за присъединяване към Европейския съюз с Турция. Там също има проблеми с правата на човека и тъй като сме непоследователни по отношение на критериите от Копенхаген, смятам, че трябва да преустановим тези преговори и да мислим по-скоро за партньорство, а не за членство. Ако това не бъде погледнато сериозно, ще трябва да обърнем поглед и към някои други теми. А сега Карлос Коелио. Благодаря, господин председателю, господин Коелио. Госпожо Рединг, Вашия предшественик преди години беше казал, че сигурността не може да бъде постигната на всяка цена. И бе прав. Вие днес говорихте за върховенството на закона и презумцията за невиновност и необходимостта от отсъждане от страна на независим съд. Би трябвало това нещо да присъства и в Гуантанамо, но не е така. Говорим и за изискванията по силата на международното право. Трябва да вземем твърда позиция по отношение на правата на човека. На 14 феврати. феврари бе а, прието решение и ние а, сметнахме, че поведението заслужава да бъде осъдено и бяха отправени съответните препоръки с оглед да се избегне повторение на всичко случващо се. Но какво става днес? Дали нещата биха били различни, дали поведението би било различно, според мен абсолютно същото би се случило и днес. Може би общественото мнение е малко по нащрек отколкото в миналото. Някои държави членки също биха поступили по-внимателно, но европейските институции и правителствата на държавите членки всъщност не са предприели нищо, за да преведа в изпълнение тези 40 препоръки. Подкрепям доклада, подкрепям и препоръките, но трябва да си призная, че може да има изключителни случаи, при които да се постъпва така, но не бива да прикриваме всичко това, което е недопустимо. Трябва да дадем уверение на нашите граждани, че няма да има безнаказаност в подобни случаи. Следва да се сътрудничим с националните парламенти, така, защото тези 40 препоръки да бъдат огледани поединично. Това може би ще е трудно да се приложи, но мнозинството от препоръките просто биват загърбвани. Το λόγο έχει τώρα η συνάδελφος κυρία Γκυγιόμ για 1,5 λεπτό. сега давам думата на Силви Гион, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя Елен Флотр за извършената работа и за усилията, които е положила, така че да се поиска сметка от съответните органи. Струва ми се, че в множество държави се нарушават човешките права и това е под егидата на Европейския съюз. Тук трябва да се даде отговор. Борбата срещу тероризма не може да оправдае всичко. В но не би трябвало тук да възниква някаква тенденция, която да се оформи с течение на времето прозрачността е необходимо да се защитава и от европейските държави, и от европейските институции. Това е нещо много важно, за да има доверие към нас в борбата срещу тероризма. Трябва да се запазват човешките права и достоинство. Също времено, наистина Европейският съюз – има колективна отговорност. Тук трябва да се придържаме обаче към фактите, а не само към обвиненията за нарушаване на човешки права, нещо, което не може да се подминава с мълчание. Необходимо е да се хвърли светлина върху случилото се. И тук искам да поздравя гражданите, които се мобилизираха около съставянето на този доклад. Най-сетне виждаме някакво движение и се надявам утре да има съществена подкрепа. Благодаря ви. А сега давам думата на Конрад Шимански една минута. Благодаря ви. Господин председател, всъщност Струва ми се, че половината от държавите членки бяха предоставили своето въздушно пространство за тайни операции на ЦРУ. Това означава ли, че половината от държавите членки загърбват хуманитарните ценности, принципите на международното право? Това ли е заключението? Струва ми се, че Съответните държави членки бяха изправени пред едни много трудни решения. Несъмнено бяха направени и грешки. Но ми се струва, че ще е доста лицемерно сега обвиненията да се отправят към половината от държавите членки, без да има ясна альтернатива какво да се прави с лидерите на световния тероризъм. Предложението тези терористи да се ползват от същите права, както всеки друг гражданин, ми се струва неуместно. Президентът Обама разбра това много добре. Всъщност, знаете, че по-настоящем затворът Гуантанамо продължава да функционира и президентът на САЩ продължава да изпълнява използва военните съдилища, които да съдят терористите. Европейският парламент обаче не проумява този принцип. Благодаря ви. Госпожа Ентвелт и госпожа Латфорд, синя карта. Може би е проблем на превода, но каза ли господин Шимански действителност, че хора, които са заподозрени в тероризъм, не могат да имат същите прави, права като други граждани? С това вие отричате принципа, че човешките права са универсални и е, всъщност е, се отказвате от всички ценности, които ние сме записали в договора. Господин Шимански, имате право на отговор. Действително, човешките права са универсални, но когато има хора, които са нарушили е, правата, когато става дума за престъпници, техните права са различни и трябва да се прилагат различни процедури. Затова има и два вида съдилища военни и граждански. Терористите не извършват престъпления като обикновените престъпници. Това са всъщност военни престъпления. Затова международните съдилища не могат да решават по тази материя. Затова има и правен вакуум. Значи по този начин вие ме карате още повече да се безпокоя за думите, които а, казахте в началото. Хората трябва да имат право на справедлив процес, защото терористичните актове са престъпления като всички други. Разбира се, има проблеми, но Тези проблеми бяха прекалено раздухани от медиите след атентата от 11 септември. Все пак съгласен ли сте с мен, че терористите трябва да отиват на съд? Господин Шимански. Аз съм съгласен, че правосъдието е това, което трябва да реши каква ще е присъдата на един престъпник, бил той обикновен престъпник или военно престъпник. Но обикновените правни процедури не са достатъчни, адекватни, когато става дума за терористични мрежи. Конвенцията от Женева е изготвена преди 60 години и не може да отговори на подобни предизвикателства хуманитарните наказателни процедури в страните членки също не могат да се справят с този въпрос. Сега даваме думата на госпожа Зубер, моля. Господин председателю, транспортирането, предаването, лишаването от свобода, там нещата са ясни. Това е част от нашата политика за предотвратяване на тероризма – основна цел на НАТО. Разширяването на обхвата на борбата срещу тероризма. А, налага необходимостта и държавите членки да се придържат към това разбиране. Това се явява основание за много действия, които бяха споменати. Това унищожава рамката на диалога, на Тихоокеанския диалог и на хартата на ОНЕ, така както е написана още през 1945 година. Така че докладът е отличен. Трябва да спрем САЩ да разширяват своите империалистически попълзновения – защото по този начин намираме извинение за подобни действия, които подкопават политическите структури чрез незаконни действия. В Португалия се опитахме да създадем една правителствена анкета. Тя се провали, опитахме се, но действията винаги биват блокирани от национални партии, които са в мнозинство. Комисият, парламента тук биха могли да постигнат нещо значими, за да има яснота, да стигнем до истината, да излезат наяве фактите, и въпроса за суверенитета на държавите и правните им системи. Басеско, я лепта. Сега давам думата на колегата Басеско. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, искам първо да благодаря на докладчиците за отличното сътрудничество по време на преговорите за доклада. Аз съм докладчик в Сянка от НП и имах възможност да допринеса за изготвянето на доклада. Винаги се ръководех от желанието да бъде обективен и балансиран а, доклада, да отразява новите елементи, които, с които се запознахме през последните пет години. И по време на целия процес а, настоявах да не става доклада едно обвинение към строите членки – да не заменя международните или национални разследвания по темата, да не раздава присъди и да обвинява. В такъв смисъл подавам и изменения, както от комисията АФЕД, така и от комисията по граждански свободи. Надявам се, че по този начин ще дадем по-ясно обяснение на ситуацията в е, страните членки, включително в Румъния. Много се радвам, че се споменава и една публично разследване в моята страна. В е, първоначалния вид на доклада не бе цитирана това разследване. Много е важно ние да отчетем всички факти, които сме научили през последните пет години, защото много от информациите, които излязоха в пресата, не можаха да бъдат потвърдени. Затова всички искания за допълнителни разследвания трябва да се базират на сериозни доказателства и основания. Не можем да обвиняваме страни членки за незаконно транспортиране на затворници. Трябва да дадем възможност да се открие истината, а не да търсиме просто на всяка цена виновници. Благодаря, госпожо Басеско. Сега давам думата на колегата Енчо. Благодаря ви, госпожо комисар. Мисля, че този доклад е много необходим, за да може да има яснота и да се изправим в опозиция на тези центрове за задържане в Европейския съюз. Струва ми се обаче, че в доклада има известно объркване. Този доклад трябва да е обективен. Той трябва да доказва потенциалното потъпкване на човешките права. За жалост обаче в доклада има директни обвинения към държави членки без съответните доказателства. Струва ми се, че този доклад като Чили иска да каже, че Европейския парламент вече приема зададено съществуването на тези незаконни центрове. Според мен ролята на Европейския парламент е да представлява европейските граждани, а не да заменя съдебните органи. Така или иначе, е ясно, че такива действия не бива да се повтарят. И сега давам думата на господин Сейд Карим. Recall... Благодаря, господин председател. Спомням си преди 7 години, тук в тази зала се изправих. Моята страна председателстваше, господин Александър беше тук и зададах въпрос точно за такива обвинения, които излязоха наяве станах обект на неговия гняв и този на министра на вътрешните работи и всъщност със смях ме изпратиха от тази зала. И днес, господин председател, ние би трябвало да се гордеем, но днес това не можем да го направим. Има две институции, които са представени тук. С мястото на съвета продължава да бъде празно, което доказва, че те не оценяват а, и не приемат а, своя ангажимент а, има, две, има страни, срещу които са отправени а, обвинения. Ако това бяха нашите страни, бих се очудил каква позиция биха заели. Отхвърля се онова, което можело да бъде предприято по-рано. Когато терористите извързват някакви актове, ние няма да сме слаби, ако се придържаме към принципите си. Те не могат да ни унищожат със своите действия, но могат да ни отнемат много повече възоснова на нашата реакция. И това, което господин Шимански каза, което е, е казано с оглед на неговите национални чувства. Има едно нещо, с което можем да се гордеем. И това е поведението на Норвегия. Те се изправиха пред едно ужасяващо криминално престъпление, което повлече много смърт със себе си. Но те не отнеха правата на своите граждани. Съхраниха всички техни права и правосъдието възтържествува. Би трябвало да се получим от тях. Е, Благодаря, господин е, Карим. Сега преминаваме към процедурата по спонтанни изказвания. Думата има госпожа Плашикова. Дякую вам пекни, пан председател, пани комисарка. Програм... Благодаря ви. Програмата на ЦРУ означава в този случай нарушаване на човешки права, транспортиране, незаконно изтезание. Е, има специална комисия, която разглежда използването на въздушното пространство от СРО. Европейският парламент неведнъж е призовавал държавите членки да окажат съдействие, защото Европейският съюз се основава на зачитането на човешките права, човешкото достоинство, изпълнението на международните норми. И именно за това, за да се запази доверието на гражданите в демократичните институции и запазването на човешките права, ние трябва да поемем своята отговорност и да провеждаме отговорни политики. Държавите членки все още разследват обаче тези обвинения и не са изпълнили своите задължения. Благодаря ви. Сега господин Мърфи. Господин председател, Европейския съюз и държавите членки обичат да говорят за демократични ценности и човешки права. Същевременно обаче на практика се погазват някои от основните човешки права, което показва колко е куха нашата риторика. Всъщност тези отвличания, незаконни задържания, изтезания, всичко това е добре документирано, то е известно на правителствата. Е, базата Гуантанамо, всички тези тайни центрове в Европа трябва да се затворят незабавно и затворниците да бъдат е, спуснати на свобода. Знам и какво става на летището Шанан в Ирландия. Знам за организирането на тези полети. Мисля, че е, трябва да призова за това използването на летище Шанан от военните веднага да бъде преустановено. Тук трябва да се има предвид и Гилмор, и е, партията на лейбаристите, които не спряха това. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Паска. Благодаря ви. Господин председател, госпожо комисар, Незаконното задържане е всъщност използвано от ЦРУ и то нарушава добрите отношения между Европейския съюз и САЩ. Всъщност, разследващите репортери на Европейския съюз установиха, че в северо-источна Польша се извършват такива незаконни действия, където има незаконни предавания. Намесено е ЦРУ, е а същевременно би трябвало такива дейности да се извършват единствено с одобрението на самата държава. Това от своя страна предполага, че високо поставени длъжностни лица са дали тази зелена светлина на ЦРУ и ако те не се извинят, няма как да постигнем напредък. Така или иначе, силите за сигурност в Европейския съюз са участвали в такива дейности, нещо, което не бива да се повтаря. Благодаря ви сега, господин Пронс. Illegal detentions not only... Незаконното съдържане е неправилно само по себе си. То е и незаконно. А, то предполага и неправилно отношение към задържаните. А, изтезанията никога не са морално оправдани, но ако не искаме да говорим за морал, можем да кажем, че изтезанията не са и ефективни, защото не дават никаква информация, която може да се използва в съда. Политическите лидери на много политически на страни в Европа трябва да отговарят за действията си но и те, подобно на задържаните и заподозрани в тероризъм, имат правото да бъдат считани за невинни до доказване на противното. Аз лично съм против резолюцията, в която се призовава Европейския парламент да има право да упражнява надзор върху службите за сигурност на европейските страни. Това е абсолютно извън правомощията на парламента. Председателят. Епитропа Кирия. Сега давам думата на госпожа Рединг да отговори от името на комисията. От самото начало, господин председател, позицията на комисията по този въпрос – бе, че борбата с тероризма трябва да се извършва при пълно спазване на човешките права. И второ, че истината, независимо каква е тя, трябва да излезе на бял свят и трябва да се предприемат стъпки, за да се предотврати бъдещото повтаряне на подобни факти. Госпожа докладчикът е наясно с това, защото тя получи всички наши писма в този смисъл. Първото писмо бе изпратено от 2006 от колегата ми Фратини, после колегата Бару, после госпожа Малстром и аз писахме по този въпрос. Ние ще продължим да настояваме пред страните членки да се разкрие цялата истина. Аз планирам да се срещна с Ставрос Ламбринидис, представителят, специалният представител на Европейския съюз за човешките права, за да можем с него да обсъдим как можем да действаме съвместно. Що се отнася до щатите, Европейския съюз е в е, редовен диалог с щатите е, по въпросите за борбата с тероризма. Разговаряме с правни съветници на Държавния департамент по всички аспекти на международното право и с е, насоките за борба с изтезанията в Европейския съюз. Ние редовно повдигаме въпросите за тайните задържания и изтезания с съответните трети страни. Затова искам да заявя на парламента, че въпроса за ратифицирането на Европейската конвенция за защита на всички лица срещу принудително изчезване, ние сме е, предоставили обща делегация, обща декларация за ратифициране на конвенцията до 2015 година. Ще наблюдаваме процеса съвсем отблизо. Един въпрос бе повдигнат тук в залата, а именно ще се случат ли подобни неща отново. И нека да ви дам съвсем ясен отговор. И той е не. Защото ние надигаме своя глас. Защото и вие продължавате да оказвате натиск, защото в Европа се търси баланс между от една страна сигурността на обществото и от друга страна на правата на хората. И тъй като в Европа има върховенство на закона, нека да направим така, че всичко да излезе на бял свят, всичко, което се е вършило в миналото и това минало да не се повтаря. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка и давам думата на докладчика за 3 минути. Благодаря. Благодаря на всички, които се включиха в дебата, най-вече на тези, които подкрепиха тази задача. Доста дълго работя по доклада, повече от година. Мисля, че в държавите членки наистина се направиха някои неща. Вярно е, ние не сме съдебни заседатели. Ето в Румъния, например, се проведе разследване, както вие ни напомнихте но нека също да ви кажа, че има нови полети, които е, са от Румъния към Литва. Е, това се споменава и е, в досието, което е предадено на съда по правата на човека, когато се разглеждат действията на Румъния. И това няма как да се подмине. Същевременно не мисля, че тук става дума за сочене с пръст на тази или унази държава, защото наистина ние опираме до колективната отговорност. Но същевременно всяка държава като Чили има една част от цялата истина. И Именно за това е необходимо всяка държава да проведе собственото си разследване, за да разполагаме с актуална информация за състоянието на системата. Това наистина е система, не става дума за една или друга държава. Необходимо е Румъния да проведе ново разследване. Е, защото да, ние не сме съдебни заседатели и трябва да се намерят съответните факти. Същевременно докладът моли държавите именно да проведат такива разследвания, нищо повече, а от комисията очаква да проведе своето наблюдение и да може да се направи така, че държавите членки да изпълняват своите отговорности и да е ясно какви са задълженията. Вие в комисията можете да направите много и аз ви поздравявам за това, че редовно се изказвате против нарушаването на човешките права. Но когато имаме неяснота по огромно нарушение на човешките права, трябва да се предприемат действия. Например, по досието, което обсъждаме, вие бихте могли да спомогнете за набирането на обща информация, нейното обработване, така че да се помогне на държавите членки в техните разследвания. Освен това, може да напомните отново на всяка държава членка какви са нейните задължения и какви са елементите на необходимия анализ, както например анализа на полетите. Всъщност трябва да ви кажа, че беше свършена много работа, но сега искам да благодаря на всички. Благодаря ви, госпожа Флодр като наш докладчик. С това всъщност дебатът приключва, а утре на обяд е гласуването по доклада. Следващата ни точка в дневния ред са едноминутните изказвания. Тук Искам да отправя към вас следния призив. Моля ви да се съобразите с времето, което ви е предоставено. Аз ще бъда изключително строг, защото имаме още много работа за днешния ден. И сега давам думата на госпожа Патрал Невес. Сетембро, Ana após muitos de nós neste hemiciclo levantam a voz para falar. Господин председателю, през септември